Уважаеми колеги, продължаваме нашата работа. Първо, нека да приемем протокол от вчерашното заседание. Разполагате с протокола. Имате ли възражения? Няма така че протоколите се приемат.